Въпрос е искане за устен отговор. Разширяване на приложното поле на глава 1 от регламент Брюксел 2А с цел включване на регистрираните партньорства. Ще дам думата на госпожа Гепхарт. Пет минути за госпожа Гепхарт. Господин председател, скъпи колеги, на 18 януари тази година приехме едно много хубаво решение на основата на едно предложение на Европейската комисия във връзка с разширяване на приложното поле на глава първа от регламент Брюксел 2А по отношение на родителската отговорност и родителските грижи. Аз много се радвам, че приехме това решение. Става дума за един добър закон, по-бързи ще бъдат решенията. Това е особено важно, особено когато става дума за е, грижи за децата и родителска отговорност. времено е, установяваме, че е, тези промени, това разширено е, приложно поле не се отнасят до регистрираните партньорства. И това е нещо неприемливо, направо непоносимо, господин комисар, тъй като все повече регистрирани партньорства е, са на лице в Европейския съюз. Е, все повече хора е, сключват подобни партньорства. Начинът на живот е, се променя, навиците, традициите се променят, а единствено нашите закони не се променят в това отношение. И затова е трудно разбираемо и неприемливо това решение на комисията за гражданите. Е, какво означава това? А това означава на практика, че е, е, Европейския парламент е, няма възможност да промени нищо по отношение на приложеното поле. Може само да промени нещо, което комисията е формулирала по някакъв начин, но да промени не по същество. Е, именно нещата по отношение на регистрираните партньорства. И това е ретроградно е, Погледнете е, как изглеждат нещата в държавите членки. Е, направете справка с данните. Е, все по-малко бракове се сключват, все повече хора решават да регистрират партньорството си. И защо тогава тези хора, които решават да живеят в рамките на регистрирано партньорство, да нямат същите права, като е, хората, които са сключили брак? в 19 държави членки на Европейския съюз гражданите имат право да регистрират партньорства и дори да осиновяват деца в рамките на тези партньорства. И защо ние ги изключваме от това разширено приложно поле на Брюксел 2А? Питаме комисията защо не е разширила приложното поле така, че да включи и регистрираните партньорства. Нима, комисията не вижда връзката на регистрираните партньорства с Брюксел 2А не вижда ли комисията на практика е, при едно такова решение дискриминация на регистрираните партньорства? А комисията е именно пазителка на европейските договори и в никакъв случай не може да си позволи дискриминация, ако става дума за пропуск е, по отношение на регистрираните партньорства, то тогава непременно, колкото е възможно по-бързо, трябва да поправим този пропуск. Е, пропускаме един голям шанс за равнопоставеност на регистрираните партньорства. Е, моите колеги в Европейския парламент е, и моя милост също се опитвахме до последния момент да предпазим Европейската комисия от тази грешка. И продължаваме настойчиво да питаме защо не включихте в разширеното приложно поле регистрираните партньорства. Господин комисар, в сферата на цифровизацията, вие сте един много прогресивен човек. Вие сте един човек, който е отворен към света. И защо не прилагате същия подход и по отношение на Брюксел 2А? Защо трябва да преживяваме всичко това, което действително е старомодно и неприемливо ретроградно? Благодаря ви. Давам думата на колегата Ансип. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, бих искал да благодаря на парламента, че повдигна въпроса за регистрираните партньорства във връзка с предложението на Европейската комисия за преразглеждане на регламента Брюксел 2А. Предложението улеснява разрешаването на трансгранични правни спорове по отношение на семейното право и подобрява закрилата за децата. Нашето предложение е има известни... се цели да, да разреши някои слабости по отношение на защитата на децата и разрешаването на трансгранични спорове по отношение на родителската отговорност. Парламента и предви е против този въпрос. Както отбеляза докладчикът ви, не предлагаме никакви промени в разпоредбите за правила за компетентност по отношение на брака, като например правото на двойката да избере кой съд да е компетентен в случая на развод или достъпа до същите тези възможности за еднополовите двойки регистрираните партньорства. Резултат от това решение беше фактът, че публичната консултация, проведена от Европейската комисия, не оправда нуждата от спешни промени в областта на брачните въпроси. Оценката ни показа, че не е подходящият момент да се променят тези правила основната цел на регламент, на разглеждането на регламента Брюксел 2А е да се подобрят значително възможностите за закрила на децата в тежки обстоятелства. Това е сега, проблем, който трябва да бъде разгледан възможно най-бързо. Радвам се, че парламента и комисията имат еднакви цели, а именно искаме да възпрепятстваме опасността децата се превърнат в заложници на продължаващи съдебни спорове с различно естество. Искаме също така да улесним процедурите по раздяла и развода чрез съкръщаване продължителността и административната тежест на този вид производства. И също така е много важно да отбележи, че комисията и парламента искат да гарантират еднакво равнище на закрила за всички деца. Бих искала да подчертая, че в нашето предложение сме гарантирали, че подобрената защита на децата се прилага за всички деца, независимо какъв е гражданският статут на родителите, независимо дали са сключили брак или не, или дали са сключили регистрирано партньорство. Сега се очаква споразумение в съвета по това предложение. Европейската комисия поема ангажимент да влезе в тяхно сътрудничество с Европейския парламент с цел намиране на възможно най-добро решение в облага на децата. Благодаря ви. Никой не търпи. Аз... е стерас. Сега давам думата на госпожа Естера Сферагут минута и половина. Благодаря, господин председател. Наистина основната цел на Европейският съюз е да поддържа едно пространство за свобода, справедливост и, прав... и правосъдие, в което да бъдат решени всички проблеми, свързани включително и с семейното право. И затова с госпожа, с господин Зивка работихме по преразглеждане на тези регламенти, за да има повече правна сигурност, за да няма забавяния, за да няма недоразумения и за да може да има по-добро съдебно сътрудничество, за да, за да, за да може по-лесно да се решават проблемите, свързани с разтрогване на брака, родителски права и така нататък. Да има свободно придвижване на решения, декларация и разбира се да се защитат правата на малолетните, което е основното някои, дър... някои държави членки са решили проблема свързан с а, регистрираното партньорство, други не. Но факт е, че има все повече и повече деца, които се раждат в семейства, където няма сключен брак. Така че а, някои, някои смятат, че а, това е, може някакси да застраши е, съдебното кооперато. Но тук най-важното, както винаги, е да се види къде е виж интерес на децата. Госпожа Виоти. Благодаря, господин председател. Благодаря е, и на вас, господин комисар, за отговора. Този въпрос е особено важен за европейските граждани. Малко са възможностите в... да предизвикаме някакви промени в семейното и изобщо гражданското право на държавите членки. Смятам, че в рамките на регламента Брюксел 2А се изключват регистрираните партньорства, да кажем, защото става дума понякога и за регистрирани партньорства между хора от един и същи пол. Тогава нещата опират всъщност до етични аспекти. Европа най-вече желая да защити децата има твърде много дискриминация на нашия континент. Господин комисар, трябва да обсъдим всички прояви на дискриминация. Говорим много често за принципите на правовата държава и върховенството на закона. Трябва да предприемем и ефективни мерки е, за да покажем, че действително държим на е, равнопоставеността. Вие казвате, че е, все още не е назряло времето, но правото трябва да бъде признато. Дами и господа, семейство Семейството е основата на нашето общество, на нашата култура. Държавата не трябва да сложи знак на равенство между семейството и друг вид партньорство, които са някакво е, така лично решение. Ако искаме ако останеме верни на традициите, нашето общество ще имат бъдеще. Надявам се, че комисията няма да започне да законодателства срещу интересите на страни, които искат да запазат своите традиции. В <coughs> законодателството в Словения, Словакия, и други страни са, е, закон, са е, съобразни с европейското законодателство. Комисията не трябва да се меши. Госпожа Халтова, благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия, присъединявам се към а, коментара, направен от колегата Виоти, а именно настъпил е подходящият момент. Трябва да приложим на практика това, което проповядваме. Толкова много държим на върховенството на закона и на правата на гражданите на думи. Не можем да си позволим да губим повече време. Трябва да отбележа, че комисията по изкуствен начин е, върза ръцете на парламент, използвайки процедурата за преработка на текст, което не е честно спрямо нас. Регламентът Брюксел 2А е морално остарял. Той би трябвало да може да улесни свободно движение съдебни решения в областта на семейното право. Регламентът беше прият преди 15 години. Смятате ли, че е време да го модернизираме и да го адаптираме към промените, които се извършват в обществото? Може би през 2003 година въпросът с регионалните партньорства не, не е бил толкова важен, но сега те вече са превърнали в важна част от брачното семейно право, така че нека да действаме сега. Благодаря ви. Думата има госпожа Гутенанг за една минута и половина. Е, е е, Благодаря ви. Хубаво би било да подобрим е, приложното поле на Брюксел 2А, така че е, в рамките на семейното право да осигурим възможно най-добрите условия за отглеждане на децата, а също и е, равнопоставеност на двойките. Знае, че има немалко случаи на а, пострадали или засегнати деца поради факта, че а, брачните двойки или регистрираните партньори живеят в различни страни. Хубаво би било а, да предприемем необходимите мерки, за да защитим в максимална степен децата. За съжаление, от приложното поле се изключват отново регистрираните партньорства. И е, бракът е, обикновено се смята за е, формата на съжителство между мъж и жена, но когато говорим за регистрирани партньорства, ние имаме предвид и децата в, регистрираните, в рамките на регистрираните партньорства и техните права. Е, те трябва да бъдат е, надлежно защитени. Как комисията е, смята да разшири от допълнително приложното поле, така че да защитим правата на децата. Госпожа Райнтке. Благодаря, господин председател, господин комисар. За съжаление, не всички държави членки са включили в законодателството правото на брак между партньори от един и същи пол. Освен, но също времено, гражданските бракове и регистрираните партньорства трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Е, вие всъщност на, на, на, на, на практика работите против тези партньорства с това законодателство, вие на практика подкрепяте тези правителства, които не искат да внесат е, в изменения в законодателството. Ние се бориме за равнопоставеност, за свобода в Европейския е, съюз. Е, вие трябва да включите тези партньорства в разпоредбите, защото те имат право, колкото и другите, да на е, регистрирано партньорство и съжителство. Сега имам. Давам думата на първият по за Госпожа Петира, решението на Европейската комисия да промени частично регламента Брюксел 2А ще бъде приветствано от държавите членки и от гражданите му. Гражданите на Съюза. Очевидно е, че в момента не се разпореждат въпросите в областта на семейното право по достатъчно ефикасен начин. Но както се въведе принципа за взаимно признаване на съдебните решения, съвета няма как да може да одобри разширяването на приложното поле на регламента Брюксел 2 в, и да включи регистрираните партньорства, защото такива не съществуват в правните системи на някои държави членки. Подобно решение би имало пряко въздействие върху тяхната правна система и тяхното определение за брак, което би било нарушение на принципа на субсидиарност. Така че призовавам Европейската комисия да не разширява приложеното поле. Ще има двойно законодателство по този начин, ще се пренебрегне разликата между държави, които признават кризисното партньорство и тези, които не го признават. И това е особено важно по отношение на установяването на държавите членки. Имаме нужда от, хармонизиране с темните системи, а не от разделение или оказване натиск върху държавите членки. Комисар, врал са o Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Поздравявам госпожа Гебхарт, която приведе много солидни аргументи в полза на едно е, наистина разширено приложно поле, е, което да включва регистрираните партньорства. Животът става по-модерен, хората също е, променят навиците си и регистрираните партньорства са признати в е, много държави членки. Хората не отиват толкова често до гражданското, за да сключат граждански брак или е, църковен брак. Не. Те се събират и живеят в рамките на регистрирано партньорство, отглеждат деца така. Господин комисар, мислили ли сте за промени на регламента, е, ако изследванията, които сте направили, показват, че не е необходимо да се разширява приложното поле с включване на регистрираното партньорство. Трябва да ви кажа, че ние в парламента оставаме с други впечатления от анализите, с които разполагаме. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Гербхарт, която предизвика един, един, едно много един много полезен диалог и една, една полезна дискусия. Виждам, че тук наблягате на интересите на децата. Да, но е, виждам, че комисията говори само за децата, е, пък е, и също времено казахте, ама да, ние разбираме какви са проблемите на децата, обаче трябва всички държави членки е, да постигнат съгласие. Не, ние искаме по-ясен отговор от страна на комисията и не забравяйте, че днес има много деца, които са е, родени в е, партньорства и за тях трябва да се погрижим. Госпожа Заборска. Sorry. Извинявайте, господин председател. Уважаеми господин комисар, знам, че както беше и през 2015 година, така и сега няма единодушна подкрепя в съвета за този регламент Брюксел 2А в подкрепа на регистрираните партньорства. Ще си позволя да ви припомня доводите на държавите, които се противопоставиха на разширяването на приложното поле. Не бива да се стига до конфликти, дори и е, по непряк начин с водещия принцип, а именно семейното право на всяка държава членка. Защо обсъждаме тази тема днес? Отговорът е много ясен, за да се окаже политически натиск върху унези държави членки, които имат малко по-различна идея за семейството. Тези държави, които не подкрепят модерните тенденции в това отношение, така че изобщо се чува защо водим подобни дебати в пленарната зала. Господин комисар, имате думата. Микрофон, моля. Всичко е наред. Нека да благодаря за вашата подкрепа, за предложението на комисията и за това, че повдигнахте съществени въпроси във връзка с това предложение. Към момента Комисията не вижда съществени основания за промяна на разширеното поле на регламента Брюксел 2А в глава първа, която се отнася до семейното право. Естествено, че ние желаем да защитим всички деца, в това число и децата, живещи в рамките на регистрираните партньорства. Децата са в сърцевината на тази реформа – Разделата между е, родителите е, представлява е, сложен момент в живота на едно дете. И затова създаваме условия за колкото е възможно по-бързо решаване на проблемите в полза на детето. Необходими са особени усилия във връзка с бързото решаване на случаите, които имат трансграничен характер в полза на децата. Нека да съм съвсем ясен. Аз бях сред инициаторите на а, новото гражданско право в Естония. И нашата цел в момента е да помогнем най-вече на децата – колкото е възможно по-бързо да се решат проблемите, е, тъй като а, е, именно децата страдат най-много при раздяла на родителите. Казах а, е, и в самото начало, трябва а, да помогнем на децата и за това е необходимо единодушно решение в съвета. Но е много трудно да се постигне единодушие именно по въпроса за регистрираните партньорства. Защо тогава да оставим на саден план проблемите на децата и помощта, която бихме могли да окажем за решаване на тези проблеми? Не, инак съм съгласен с всичко, което чух относно браковете и регистрираните партньорства. Благодаря ви за тези разисквания. И така приключваме.